Right, и така, дами и господа, добре дошли на, на заданието и на Комисията по външни е, въпроси. Ще помоля депутатите да спрят клюките. Тук се чувства велики като училищен директор. Приемане на дневния ред. Леко извинение на 16 та точка. Обмен на мнение с е, господин Пьер Кренбюл това няма да се е, състои, но е, комисия, е, член на комисията по развитие са покани да присъстват. Също с това дневния ред е прият. Втори, ред, втори, втора точка съобщение на председателя. Точка 10 по по Северна Корея ще се проведе при закрити врата. Сега одобрение на приемане протоколите от последното заседание, е, юли и август. Имате ли коментари по тях? Не. Значи протоколите са приети, ще се считат за приети до края на това заседание. Сега стигаме до съвместна дискусия по точки 4 и 5, 4 представене на е, проучване на комисията ФЕД. Е, е, Представени на проучване, възложени от ФЕД комисия, със състояние прилагане на споразумението за асоцииране и свободна търговия с Украина, Грузия и Молдова, с особен акцент върху Украина и системен анализ на ключови сектори. От другата тема е отношенията на ЕС с Армения и Азербайджан. Пета точка препоръка до съвета, комисията и външната служба по източното партньорство с оглед срещу високо през ноември. 17. Ще започнем с представяне на двете проучвания, свързани с партньорство, преди да преминем към вторите е, разглеждане от е, господин Арликин и Флекнещайн. Проучванията, които е, споменах, ще предоставят съответните знания на комисията с оглед докладите за тези държави в началото на следващата година и възможността за мисии на място. Е, ще е, намерим след това експерти е, по тези въпроси, ще препоръчаме специални политики, ясни политики. Така че днес съм поканил експерти, които да представят тези проучвания. От дясно тук е господин Балаш Аракби, който е, е, е от е, е, резидент, е, научен работник в фундацията Карнеги за мир и е, участвала в е, Украина три пъти като наблюдател е, на изборите и той ще ни представи първото поручване по прилагане на споразумението за сътрудничество с Украина, Молдова и Грузия. Втората ни е доктор Лайла Алиева. Тя преподава в университета в Оксфорд и основ, основател на Центъра за международна и национални проучвания, е, както и е, член на една един е, мозъчен тръст с център Баку, Азербайджан. Работила е в е, колеж е, на НАТО, в университета Джон Хопкинс и отворено, Института на отворено общество. Е, освен това, Кран Хостанян, който е учен е, от е, Центъра за европейска политика и проучвания в Брюксел и така познат със своите трудове в областта на политиката за европейско съседство. Той преподава в колежа Версалиус и колежа на Европа. Е, предлагам да започнем с господин Яраби, както казах. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да говоря за е, прилагане на споразумението за, за асоцииране с е, въпросните три страни. Е, е, темата е широка и проучването е доста обширно, затова ще се спра на е, основните заключения е, в рамките на 10 минути, за да имам време и за въпроси и отговори. Ще започна с макро нивото подписване на това споразумение с е, Грузия, Украина и Молдова, всъщност е, е едно така красночиво потвърждение на меката власт, която е, упражнява Европейския съюз. След голямото разширяване на Европейския съюз, когато при 10 години се поставяше въпроса дали Европейския съюз ще бъде ефективен в, по отношение на, на източното съседство, тогава тогава се реши да се въведат тези споразумения. Тези, естествено, има много спънки, както и съпротивата на Русия по пътя към подписване на тези споразумения. Но тези споразумения е, не, е, не отговориха на очакванията непременно за финансова помощ е, от Европейския съюз. макро нивото, обаче второто важно, особено важно за Украина. Ратифицирането на тези споразумения се отрази много сериозно върху външната политика на тези страни, особено в Украина след руската агресия, анексирането на Крим, вече няма баланс, няма възможност за руска политика. Това просто не е възможно. Ето защо влиянието на Запада нараства след като Украина или Киев вече знаят на къде да се насочат. Ето защо това споразумение е обявен приоритет и е, всъщност е, е, то се изпълнява въпреки е, критики. Е, има е, силна подкрепа сред населението за интеграция с Запад, ние свят. Е, всъщност Молдова е единствената сложна история, където руската външна политика продължава да влияе върху управляващата класа и общественото мнение. Това се дължи на проникналата корупция и лошото управление е, и е, липсата на подкрепа от Русия. Такава. Молдова е интересен е, случай за анализиране макар че тя се споменава като една история за успех на източното партньорство, но трябва да тя ни напомня, че тези споразумения с асоциации е, трябва, ще се е, претеглят според социално-економически напредък е, на дадена държава, а не броя на законите, които те приемат, което е, всъщност е белег за това, че те се отговарят на изискванията на Европейския съюз. Има няколко е, фактора, които е, работиха срещу европейските стандарти и по-конкретно бедността и патернализма и шурубаджанащината, олигархите и така нататък. Една от първите препоръки е помощта на, от Европейския съюз, която трябва да се фокусира предимно върху селските райони и да я бъде по-структурирана, а не толкова върху деполитизиране, децентрализиране и засилване на капацитета за публичната администрация. Значи разликата между селските и градски райони, особено когато говорим за външна политика или социално-економически е, напредък трябва да е, е различна в двата случая. Е, третия въпрос, който искам да засегна, е, очевидно твърде рано е да се преценят е, е, ефекта от е, тези споразумения, но разликите са очевидни за тите дни. В Украина има увеличение, има економически стеж 20, от 25 на 75%, но причината до някъде се корени в прекъсване отношенията с Русия. 60 в, е, според това споразумение е, Грузия не е засилила износа си до такава степен, е, но заедно с помощта на Европейския съюз тя насърчава селското производство, даде тласък на селското производство, което е селскоманско производство, което е важ, най-важният сектор. Във всяка страна липсва информация за тези споразумения е, е, и недостатъчната подкрепа за малки и средни предприятия се явяват като най-голяма пречка за развитие. Четвърта точка. Европейската помощ се оказва много важна. Ние е, и много ефективна при възстановяване на макроекономическата стабилност във всички тези, страни, е, в тези въпроси три страни, особено е, в случая с Украина и то в даден много важен момент. Същевременно е, има нещо, което според мен европейските институции трябва да, на което трябва да обърнат повече внимание, а именно разликата между разходите за спазване на споразуменията, е, които бяха калкулирани предварително, но все пак е, именно е, връзката между споразумението за асоцииране и търговските споразумения с тези държави, всъщност действителното въздействие на тези споразумения ще се претегли чрез социално комическото въздействие върху населението за компенсациите, които се отпускаха на тези държави членки под формата на структурни и кохезионни фондове за преструктуриране на търговията, очевидно не са наличие за тези, не се отпускат на тези въпроси три страни. Е, Европейския съюз приоритизира е, мерките на економии, за да се стигне до макроекономическа стабилизация. Е, тези економии са факт, но приватизацията не се осъществява все още, защото е, липс, е, тъй като е, институциите са политизирани, съдебната система също е, съществува корупция и е, това пречи затова много важно е да се премисли е, помощта и от е, този ъгъл. Колкото до изпълнение на споразуменията за асоцииране, е, и технически и законодателен напредък има в изпълнението в трите страни, най-много в Грузия. Основните пречки са примата на закона, реформиране на съдебната система, деполитизиране на институциите. В тези държави има две институции, главната прокуратура и съдебната система, съдилищата, които всъщност са силно повлияни от политиците и това не се променя, макар че напоследък в Украина се забеляза един проби в съдебната реформа, като например Върховния съд, но ще е нужно време. Междувременно обаче е важно Европейския съюз да обръща особено внимание на тези институции от тук нататък. Много важно е да се подчертаят и още няколко фактора. Например, много висок много силната политическа поляризация във всички тези страни Политически диалог между е, опозицията и управляващите не съществува. Е, нещо, което, е, за което Европейски съюз трябваше да допринесе и да помогне. Понякога даже Европейския съюз и намесата му така допълнително поляризира и води до партийни, засилени партийни пристрации, вместо обратното. И е, мисля, че е, президента Додон, който е, външно е за Русия, е, който иска да, да сложи край на споразумението за, за асоцииране, всъщност няма конкретно политически планове как това да стане. Е, сега в заключение е, важни, успешни с е, мерките на Европейския съюз, но се оказват безполезни до тук. Корупцията политическата поляризация, пък и е, използването на руската роля в региона като мобилизиращия фактор за съпротивата на реформите е, са важни констатации. Една от критиките по отношение на Европейския съюз и е липсата му на последователност, която става дума за условията, които е поставил. Е, а това е, всъщност и подкопава ефективността на, е, присъствието на Европейския съюз. Вътре в, въд е, е, е, вътрешни в вътрешни напрежения всъщност подкопават вътрешната политика. Не би трябвало да действат прекалено очевидно, прекалено видимо, защото това има обратен ефект. Еврейски си остава дума. В е, Грузия се водят сериозни политически реформи, е, нормализирана търговия с Европейския съюз и с Русия е, с факт така че ако трябва да посочим един пример на успех, Грузия може би е най-удачният. Е, от пакт на Европейския съюз, помощта на Европейския съюз се оказа ключов е, фактор е, в тези страни. Например, в Украина този баланс между Европейския съюз и Русия може да бъде постигнат не само чрез съдействието на Европейския съюз, който има шанс, но и възможност ти да, да го направи в тези страни. Е, всъщност начина по който се подмагат тези страни, чрез отпускане на заеми, а не пряка финансова подкрепа, е, особено в е, различните области, като индустриализация, например, конкретни стъпки в това обаче не са предприяти. И накрая, вместо политическо развитие ще изиграе в крайна сметка по-важна роля. Затова мисля, че геополитическата ориентация, борбата е, по геополитически спорове би трябвало да, се, е, да бъдат погледнати и разгледани по-внимателно. Е, в, ако няма силно деполитизирани институции, такава консолидация е, няма да бъде постигната и може би ще трябва да, ще продължат да бъдат авторитарни режими. Така че Европейския съюз трябва да подпомогне, да подкрепи такава е, консолидация. Европейския съюз трябва да, да същевременно обаче да настоява за демократичните промени и взаимния контрол между институциите. Това са, тук вече нещата опират до институционални промени и не толкова до самите политици. Благодаря господин Арабик за вашето изказване. Сега ще дам думата на доктор Алиева. Тя ще говори за Азербайджан. Much. Um... Uh, Благодаря много. Нека да започна с следното заявление. Азербайджан е една от най-важните страни е, е, в е, своя регион за Европейския съюз. Не само поради размера си и това, че има граници с три основни регионални сили Русия, Иран и Турция, но и поради енергийните ресурси и поради това, че наскоро бяха подписани няколко споразумения, единия е за Южния коридор и след това участието в доставките на газ, както и новоподписаните споразумения за доставка на нефт до 2050 година. поради това значение на Азербайджан, отношенията между Европейския съюз и Азербайджан в областта на енергийната сигурност и сътрудничеството за енергийна сигурност са доста добри, както и тези в економическата област и търговията, инвестициите. Но е, отношенията с Азербайджан, що се отнася до реформите, е, правата на човека, свободите, те се развиват в обратната посока. Има няколко причини за това. Азербайджан постепенно се отдалечи от Европейския съюз. През 2006 година бе включена клауза за европейски амбиции в плана за действие за, на Азербайджан нещо, което бе характерно и за други страни, но до 2015 година нещата се промениха и основната позиция беше, че Азербайджан не се интересува от интегриране към Европейския съюз, а по-скоро от равнопоставено сътрудничество. Има няколко причини за това. Първо, това, че е, нямаше реципрочност през 90-те. Имаше доста драматични събития в Азербайджан, където настоятелно се развиваха политики за независимост от Русия, особено в областта на енергетиката и провеждането на тези политики беше доста рисково, но Европейският съюз е, сякаш не реагира реципрочно по отношение на проблемите на Азербайджан в областта на сигурността. И основният въпрос, свързан с Карабах. Азербайджан остана с впечатлението, че Европейският съюз не защитава по един и същи начин принципа за международно признатите граници, в този случай и в други случаи. И това бе една от причините Азербайджан да, постепенно да се отдалечи. Е, освен това се увеличи и усещането, че Европейският съюз е сравнително слаб фактор. След това имаше споразумение за е, оръжията с Русия е, след войната с Грузия. И това беляза отклонение от политиката за независимост от Русия. Трябва да се подчертае въпроса, свързан с политикономията на нефта, който е покрит в литературата по темата и който обикновено създава фактори, действащи в посоки противоположни на интеграцията. И лидерът в доставката на ресурси обикновено предпочита позиция, в която да може свободно да маневрира между различни страни – и да се държи на някаква дистанция от всички тях. И третият фактор е следният. В отношенията Европейски съюз с Азербайджан и начинът по който се работи по политиката, не бяха взети предвид структурните пречки пред реформите. Един от, една от тях е дисбаланс между държавата и обществото поради е, полит, економическите характеристики на нефта и на практика там не се инвестира в развитието на гражданското общество, въпреки че се предполагаха подобни инвестиции. Доста по-големи от тези в съседните страни. Преговорите, които започнаха през феврари тази година, в едни доста необичайни условия, защото е доста необичайно това другата страна, не Европейския съюз, да започне с, с преговорите със свой текст. Но това е положителен знак. Показва, че Азербайджан действително проявява интерес към тези отношения и призовава Европейския съюз да работи равнопоставено като партньор на Азербайджан. И също така още в самото начало на преговорите се виждат разликите в възприятията от двете страни на въпроси, свързани с политиката, сигурността, политическите реформи, Карабах. Вижда се, че от една страна Европейският съюз подхожда е, по-прагматично, пристъпвайки към тези избори. Но има опасност този прагматизъм да отклони преговорите от подхода основан на ценностите. И трябва да се внимава да не се използват отношенията в една област като рамка, в която правителството да продължи да нарушава правата на човека, основните свободи и правата на гражданското общество. Още от самото начало преговорите не засегнаха темите за преследването на активистите и за свободите. Повече подробности ще видите в доклада а всъщност имаше е, някои активисти, които бяха освободени, активисти на Amnesty International и на други организации, но по-голямата част от арестуваните е, продължават да са задържани. Що се отнася до въпроса за политическата сигурност, Азербайджан е, продължава да е важен фактор в региона. И ако инвестициите в развитието на демократично общество не са достатъчни, ще започнем да виждаме отрицателни въздействия. И е, освен това, те ще се принесат и към други страни, в които има някои постижения в демократичните реформи. Може да се стигне до такива резултати – и преговорите, е, е, разследванията за отвличането в Грузия не са много успешни. Е, що се отнася до търговията и инвестициите, Азербайджан пострада много от спада на цените на нефта за 150 долара на брел през 2008 година до по-малко от 30 през 2016 година, което е важен фактор за сближаването на Азербайджан с Европейския съюз, защото Азербайджан има по-голяма нужда от инвестиции и има огромна нужда от реформи. Ролята на Европейския съюз би могла да е основно в засилването на прозрачността на вземане на решения в тази област, тъй като, що се отнася до корупцията, знаем, че има някакъв успех бе въведена uh, система, която налагаше ограничения на, на подкупите и имаше наказани що се отнася до древните подкупи. Обаче има много сериозни е, случаи на корупция. И знам, че партньорството на а, Азербайджан с другите страни, произвеждащи петрол, а, има отражение тук. А, мобилността и контактите между хората са доста важен въпрос. Знам, например, споразумението за улесняването на издаването на визи – е, както и споразумението за реадмисия. Искам да потвърдя тук, че програмите, свързани с образованието, с издаване на стипендии, са изключително успешни. Виждам, че времето ми приключва, но все пак нека да изредя някои препоръки. Има някои въпроси, които аз възприемам като ключови. А именно, Европейския съюз трябва задължително да изисква освобождането на политическите затворници в страната и да гарантира основни свободи, като тези на медиите, и да гарантира това да стане основно условие, за да може да се води равнопоставено стратегическо партньорство. И трябва да има ясно дефиниране на понятието равнопоставено, защото не може Европейския съюз да има равнопоставено отношение с страна, в която не се уважава човешкото достоинство, трябва да се премахна всички е, правни норми, които са свързани с потискането на дейността на неправителствените организации, включително тези за регистрацията и тези за съдействието с външни страни. И е, трябва да има определен график, определени условия, определени последици за съответните страни, ако съответните клази от споразумението не са изпълнени изпълнени. Така че Европейския съюз трябва да има право да прилага санкции. Силни препоръки. Европейския съюз трябва да прилага препоръките на Комисията от Венеция и Организацията за сигурност и сътрудничество с Европа за правото в областта на изборите, да ускори диалога за либерализиране на визите с Азербайджан и също така да вземе предвид присъединяването на Азербайджан към ВТО и Азербайджан трябва да продължи е, своята на дейност е, в, между, в областта на международното сътрудничество. Ако спадне политическия диалог, настоящите тенденции ще се засилят. Затова Европейския съюз трябва да включи механизми, които да гарантират прозрачни правила, които да се въведат в резултат на това споразумение. Имам и други препоръки, но виждам, че трябва да спра до тук. Благодаря. Благодаря ви, доктор Алиева. Може би по-късно може отново да се включите и да отговорите на някои от въпросите. Сега преминаваме към третия ни оратор, доктор Костаниян, който ще говори за Армения. Много благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, всеобхватното и задълбочено сътрудничество между Армения и Европейския съюз подсигурява страните с нов стимул в техните отношения, след като а, предварителното споразумение беше провалени. Идеята е Армения да застрави своите връзки с Европейския съюз и това демонстрира готовността на Европейския съюз да работи по източното партньорство предвид обстоятелствата и също да приложи принципа на диференциране от 2015. Това споразумение също е показател, че имаме желание да работим, да раз, разработваме всички възможности и а, да здравим връзките с източното партньорство. В тази кратка презентация първо ще покажа някои основните принципи на това споразумение, както и някои предпоръки. Това споразумение е много просто – Тази, е, това споразумение е по модела на СЕПА и включва политически диалог, сътрудничество по политиката на външните въпроси, правосъдието, секторно сътрудничество и търговия. Сега ще е, подчертая какво включват всяка един от тези елементи. И има много силен, е, силен акцент върху това, което е взето от споразумението за сътрудничество, което е свързано с основните права, свобода, изборите и това са основни цели, към които се стремят в арменското общество. Също така, има силна глава за външната политика, която включва възможността Армения да участва в мисиите на ОСЕ. Главата за правосъдие и вътрешен рад включва въпроси като миграцията, корупцията. Това е копирано и актуализирано от това, което беше в споразумението за асоцииране. Ако минем към секторното сътрудничество, тук е важно да се каже, че предоговарящите бяха, така, успяха да запазят основните е, ключови въпроси. Тук се включва околна среда, климатични изменения, социална политика, транспорт. В тази глава можете да видите, че арменците вече са ангажирани към прилагането на тези нови приоритети, които са копирани от предварителното споразумение. Също така има една глава, която е за гражданското общество. Изключи се главата, която е за гъста и, и за енергията. Главата за търговията е тази, която е най-засегната споразумението не е преферентно споразумение т.е. не предвижда елиминиране на тарифите и на митата. Затова това, тази част от споразумението отпадна. Въпреки това обаче се говори за GSP+, които трябва да се включат. Това са част от компетенциите на Регионалния съюз договарящите успяха да подготвят много добри глави за конкурентоспособността, тъй като Армения не включва по, а, въпрос, не се включва по въпросите за държавната помощ и конкуренцията, все пак това е включено в една глава. Много всеобхватни са и други глави, които са свързани с услугите. Това е основна част от новото споразумение. А, също обществените поръчки. Какво означава това споразумение? След 2013 година Армения заедно с Азербайджан беше включена в е, източното партньорство, без да бъде подписано споразумението. Ермения беше свалена от а, е, своята позиция. Но ние смятаме, че това споразумение дава ясен сигнал, че преговорите трябва да преминат към подписване на споразумение и по-добро прилагане. Европейския парламент подчертава възмож... важността... Въз... важността на политическия диалог и се фокусира върху реформите, изпълнителните агенции в Армения и по-бързо освобождаване на визовия режим, тъй като Армения успешно приложи споразумението за е, реадмисия и улесняване на издаването на визите, така че няма никакви е, спънки пред е, Европейския съюз да търси улесняване на издаването на визи и реадмисия. За това препоръчваме да участват и останалите партньори в СЕПА и да защитим развиването на гражданското общество Е, реформа на обществената администрация и правосъдието. Тук приключвам, за да имаме време за дискусия. You, so Благодарим на тримата ни гости. Сега членовете могат да зададат своите въпроси към нашите гости. Първите колеги, които искам да напомня на колегите, които искат да коментират доклада, да изчакат до следващата точка от дневния ред. Сега просто давам време за въпроси, които са към нашите гости. Според моя списък с ораторите, първо е господин Шолц. Uh, господин председател, искам да благодаря на ораторите за това, че ни представиха един вътрешен поглед. Първо въпрос към господин Корбик. Вие споменахте олигархичната структура. И въпреки всички постижения, които са постигнати до сега, как ще обясните това? Какви са вътрешните причини за това, че в Молдова и в а, а, Украина, и също споменахте Грузия, ситуацията а, е такава, че се развиват олигархични структури, които влияят върху економиката и върху политическото развитие. Един въпрос към госпожа Алиева и също към господин Костанян. Не споменахте конкретно Горни Карабах и какво е, може, каква може да бъде ролята на Европейския съюз за преодоляване на различията и за преодоляване на този конфликт. Имах възможност да посетя и двете страни като участник в делегацията на АФЕТ. И а, конфликта в Горни Карабах е нажежен и в двете общества. А, така че, къде виждате ролята на Европейския съюз? А, чрез, чрез политическа и економическа намеса, как можем да подготвим ситуацията така, че да има готовност за намиране на а, решение? Благодаря ви. Това е мой въпрос. Благодаря, Хелмут Шолц. Отличен въпрос. Много се радвам, че не, до сега не чух нищо за Горни Карабах и бях радостен от това, но всъщност някой повдигна въпроса. Е, нека да видим списъка с колеги и след това ще видим кой иска да отговори. Най-голямата е, група от въпроси господин Щетина. Господин председател, много благодаря че ми дадохте думата. Моят въпрос е следният. Моят въпрос е към господин Костанян. Чувате ли ме, господин Костанян? Чувате ли ме? Нека да опитам отново. Господин Костанян, сега чувате ли ме? Моят въпрос е следния. Вие споменахте улесняване на издаването на визи за Армения. Как това може да се сравни с Украина? и с Грузия, където това беше голям успех. Моят въпрос е следния. Как виждате това във времето, как виждате такъв график, евентуално за улесняване издаването на зи- е, визите. Благодаря, господин Флекенштайн. Благодаря е, на докладчиците. Имам един брос. Отнася се до първия е, доклад, е, там където става дума за олигархите. Вие основателно казахте, че точно в Молдова трябва да се вгледаме в това, което се случва там и е, е, по-специално това, че някои е, придобиват се повече власт, други биват хвърлени в затворите. Второ, е, когато стана дума за Грузия, например, ако съм разбрал правилно, нещата е, са, може би, малко по по-мек вариант там. Моли, е, само, че в тази връзка нищо не споменахте за Украина. Там решен ли е проблема? Благодаря на Кнут Флекенштайн. Госпожа Лалонд за Алде има думата. Благодаря, господин председател. Искам е, само да спомена нещо е, във връзка с доклада по Азербайджан и гражданското общество там. Е, съгласен съм с това, което каза докладчицата госпожа Алиева, но е, по въпроса за гражданското общество, правата на жените, е, аз съм поставила многократно този въпрос в Азербайджан и наистина сега той, тази страна се намира в една критична фаза е, аз е, направих посещение на границата между Иран и Азербайджан в едно е, е, училище е, за политически науки, където се води е, борба срещу уредените бракове на млади момичета и също така на фронтовата линия с Нагорни Карабах, е, там където има вътрешно разместени беженци, и е, сред тях е много важно да се постави е, този въпрос за правата на жените е, с пълна мяра. Азербайджан е страна, в която 80% са мисулмани и, но въпреки това жените се управляват от, в голяма степен от жени, затова е много важно да се прилага на практика резолюцията на ООН за е, защита на жените срещу семейно е, насилие. Е, зная, че правата на жените не са в сърцевината на геополитиката на Европейския съюз, но аз мисля, че е, това е важен аспект. Благодаря, Иго Шалтърс. Много ви благодаря. Това споразумение за свободна търговия и асоцииране не може да пропусне въпроса за зачитане на демокрацията и основните човешки права, както и правовата държава и недискриминацията. Нека да кажа нещо за Молдава. Новините, които пристигат, не са толкова положителни по този въпрос. Също, що се отнася до обществените поръчки, обмена на еврото в банките, свободата на медиите също е под въпрос, както и медийния контрол, който съществува. Това е според докладите които четем, както и натиск върху неправителствените организации. Как това влияе върху прилагането на споразумението и по въпроса за финансирането на Молдова, което се получава от Европейския съюз – Говорихме за това колко добре функционират тези споразумения, но можем да се концентрираме само върху економическите аспекти, а и върху социалните и морални, както и върху човешките права. Господин Пиксева, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашата презентация. това, което каза господин Юнкер на последната си среща за състоя... на последната си реч за състоянието на Европейския съюз, искам да го цитирам тук. Искаме да заздравим търговските споразумения с а, нашите с, съседи. И Европа винаги трябва да защитава стратегическите си интереси. Той изброи източното а, а, Средиземноморие, Канада, Австралия, Нова Зеландия, но не спомена нито една дума за страните, за които говорим днес в светлината на търговските споразумения. Моят въпрос към вас е как ще коментирате това? Мислите ли, че е вярно, че източното партньорство с тези страни е извън обхвата на Европейския съюз или е извън обхвата на плановете на комисията поне. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Халтела, много благодаря, господин председател. Аз трябва да спомена горни, на Горни Карабах, защото това е основен въпрос в тази а, област и в а, рос, отношенията с страните от източното партньорство. И искам да знам как Европейския съюз това е въпрос към а, вас, а, господин Константин. Ако искате, може би трябва да слушате. Искам да знам каква може да бъде ролята на Европейския съюз в мирното разрешаване на този конфликт, след като сме готови да подпишем споразумение с Армения и да влезе в сила едно всеобхватно споразумение, какво може да направи Европейския съюз и да се отнася само до групата от Минск. Към вторият ми въпрос е по, същия, по същата тема. Мислите ли, че липсва последователност и съществуват двойни стандарти, когато Европейския съюз говори за суверенитет и а, териториален интегритет, интегритет в а, Украина, Молдова, Грузия, но не споменава Азербайджан и Нагорни Карабах. Благодаря, уважаеми колеги. Предлагам всеки от гостите ни да получи по 5 минути и да отговори на колкото се може повече въпроси. Вие трябва сами да решите кой ще започне. Обикновено давам думата първо на дамите. Но Армения, Азербайджан, е, може би и с вас да започнем първите 5 минути. Много благодаря. Благодаря за вашите въпроси. Първо ще започна с въпроса за олигарсите и олигархичните групи в е, регионите. Защо не споменах това? Не защото са изчезнали или защото не играят важна роля в тези страни, по-точно в Украина, но мисля, че като цяло е, ние а, е, поднаценяваме ролята на олигарсите – да, в Молдова това е, е, е регистрирано като проблем от много е, време и е, в Украина е по-добре да се каже, че това са финансови е, политически групи. И след е, разпадането на СССР, не искам да се впускам в исторически въпроси, но те се появиха като най-влиятелните групи. Положителната а, а, страна на олигарсите е, че има конкуренция между до, между тях и че това е начин за проверяване на баланса на властите. Представете си, че в 2004 година а, се появи Европейския съюз в този регион като фактор. Става въпрос за 13 години а, и за 13 години успеха е зашеметяващ. това е в... Е, те са изчезващи, защото действително съществува този наследен проблем от е, олигархични групи. Да, действително споразуменията са способни да доведат до реформи, а, и в момента получаваме, а, достигат до нас много положителни новини, които могат да бъдат видяни а, и в доклада. А, Проблема с олигарсите няма да изчезне веднага, но бавно намалява. Заради политическата динамика, между тях има конкуренция, битка. Вижте тези, които са най-влиятелните в Украина през 2012. Техните е, парите, които те изгубиха са а, е, около 5 а, а, милиарда за а, е, последните 3 години. и Въпреки, че Порошенко вече а, не а, на влад и заздравяване на институциите, както и реформите, мисля, че трябва да се фокусираме върху конфликта на интереси, който съществува между тези финансови групи и олигарси. И Европейския съюз не може да направи нищо, за да предотврати това. В Грузия въпросът е малко по-различен в грузинските олигарси се появиха в политиката в много късен етап преди около 10 години, когато те се появиха за пръв път на сцената, основния олигарх за него се казваше кой е този, кое е това лице. Тогава той изгради своя замък а, в а, центъра и той се появи в политиката, когато се оказа, че Грузия трябва да премине през мирен преход. от е, основните служби, както е, е, прокуратурата, например, и службите, те, те наблюдават олигарсите прокуратурата, главната прокуратура която трябва е, да се фокусира върху важните неща и е така, тогава доверието в правителството ще бъде много по-голямо. Другият въпрос е свободата на медиите. Аз не споменах това, но това е включено в нашето изследване Относно собствеността над медиите може да направи много малко неща за нещастие, защото това е чувствителен въпрос. Украинската ситуация е доста различна от е, Обединеното кралство, например. Съжалявам за това сравнение. Но съществува известен баланс. Това, което е важно е медийна грамотност – и също държавните медии. Това е различно. Каква е ролята на държавните медии? И това са двете основни е, е, точки за реформи, върху които трябва да се изследва. Когато е, когато говорим за речта на господин Юнкер, ами не знам защо той не споменава това. Европейския съюз е в а, ситуация, а, в която те а, наблюдават конфликта в Нагорни Карабах, това, което се случва в последните две години в Донбас. И в но ако погледнем последните 13 години, ситуацията е много различна а, и източното партньорство трябва да бъде споменато мисля, че преди 13, 13 години, повторям, повтарям, нямаше а, а, идея за Европейския съюз, но в момента ситуацията е съвсем различна и се надявам да продължи да бъде така. Доктор Лиева. Благодаря. Сега доктор Лиева. Благодаря. Въпросът към мен беше да е, се спра на две неща Единият от които беше положението на жените. Това, което, което се случва там в момента, е, отразява в много слаба степен огромния потенциал на е, правата на жените и тяхната, е, тяхто водачество, тяхната водеща роля. Ако сравните това, което се случва в Азербайджан е, с миналото, мнозина сравнява това с началните години след независимостта, когато бе създаден Народния фронт в един вакуум на властта. Тогава жените решаваха много важни въпроси, свързани с управлението на страната. баба ми, например, е сред първите е, завършили е, училище за момичета мисулманки. И е, тя е, по женска линия е, всички в това семейство бяха в е, водещи позиции, е, феминисти и са оказали много силно влияние върху е, обществото, в което живее. Така че това наистина е много така малък пример от това, което е, жените в е, Азербайджан могат да направят. Е, пример за това, което те са в състояние да направят. Един скромен пример. Колкото за Карабах, тук ние ще се убедим с общи препоръки Разбира се, трябва да видим и какъв ще е приносът на Европейския съюз. Трябва да признае, че той е недостатъчен и много важно, особено в е, е, контекста на глобалните проблеми е, на западните държави в отношението им с авторитарните държави. Много важно е това, защото Русия участва много дълбоко в конфликта и колкото по-дълго остава тя там и нейното присъствие се чувства, толкова по-силно, толкова повече задълбочават авторитарните тенденции в нашите държави. Така че тези неща са, тази триада, така да се каже, е много е, силно взаимосвързана. Е, Европейски съюз не трябва да забравя е, че неговата сила е тази така наречена мека сила, това е добавената стойност. Така че тя трябва да се прилага в този конфликт. Вече за несигурността, е, за това стана дума е, и е, вече говорих за това. Не трябва да има дискриминация, когато става дума за човешки или права на малцинствата, защото Хората са много чувствителни в това отношение. Мисля, че финският представител току-що е, отбеляза, е, отбеляза този факт. Има едно въз, така, е, впечатление у населението, че Европейския съюз, пък и посредници, които така се намесват този конфликт, обикновено го правят от позицията на цивилизационни ценности. Другото, много положително. Е, има една обратна тенденция в региона. Е, тук, що приключи приключихме сравнително е, проучване за Азербайджан. Няма е, нещо като е, първична омраза. Е, за наша изненада ние е, така наблюдавахме една интересна тенденция, която противоречи е, противна на, на обща тенденция, а именно е, на, на едно по-дълбоко роднище ние виждаме една, едно ново поколение, което се опитва тази заплаха е, така с омразата, да бъде изнесена от е, и, и да се намерят е, по-положителни решения на проблемите. Тук от една страна имаме международното право, което не стана Азербайджан. Имаме четири резолюции на ОНЕ. Също времено имаме военните, статуквото, политическото влияние на Армения. Значи няма начин да, да се стигне до компромис при тази ситуация, тъй като и двете позиции са много силно, са се окупали много силно. Но след това, след си мисля, че младото поколение, които са по-отворни към света, те е, пренасят този конфликт на едно по-различно равнище, именно на, е, на плоскостта на, на интеграционните процеси, там където границите ще е, загубят е, част от смисъла. Е, разглеждат. Е, е, те намират вече и търсят. Е, решение на конфликта. Смята, че е, това е новото, че те пренасят на едно ново, различно е, на плоскост е, тези конфликти и това е, им придава ново измерение. Благодаря, госпожа Алиева. Сега господин Костанян. Ще започна с е, коментар по нещо, което Лейла току-що спомена за резолюциите на ОНЕ. Каза, че са четири. Е, Е, това е, обаче не е моят прочит на резолюциите. Е, те всички започват с призив към примирие, което Азербайджан не спазва. Така че в случая с тези резолюции и двете страни не ги спазват. Госпожа Хаутела излезе, но тя постави въпроса за двойните стандарти. Не мисля, че има проблем с двойни стандарти в случая. Европейски съюз има различен подход към различните конфликти от една страна Европейския съюз е, слага на преден план интег... Е, териториалния интегритет, е, в друг случай самоопределението, както в случая с Косово. Така че не трябва, тази диференциация трябва да бъде и според различните тип конфликти, не само различните страни. Е, тези конфликти имат различна предистория, различни са участите в тях. Например, Русия участва в много конфликти, но не и пряко, не участва пряко в конфликта в Нагорни Карабах. Е, важно е Европейския съюз да е, участва много по-активно от е, сега, да прави много повече, е, но е, с очудване чух, че уважаемите депутати задават толкова въпроси за Нагорни Карабах, а нито един въпрос не поставиха за Донбас, Крим или други конфликти в региона. Така че няколко неща да маркирам, които бихте могли да направите вие, освен усилията да подкрепите групата от Минск е, е, сега е, вие трябва да обвинявате и да посочите с пръст тези, които излизат с воинстващи призиви. трябва да е, създадете или насърчите използването на инструмент, е, който да проследява това, което става на Земята. Трябва да изискате от е, върховния представител да изпълнява напълно, в пълна мяра мандата си. Разбира се, можете по един неутрален начин да се ангажирате с хората от Нагорна Карабах. Когато е важно обаче, не трябва да е, свалите демокрацията от първото и място в дневния ред, защото демократичните сни в конфликта тогава, е, е, те, демократичните сни в конфликта ще намерят много, е, са, са тези, които по-лесно ще намерят решение, отколкото авторитарните. Въпроса за визовот, е, е, визови режим. Трудно е да се каже колко време ще отнеме този процес. Ако разгледаме различните страни, Молдова, Украина, виждаме е, графиците са различни, но важно тук е да започне е, този процес. Е, вече тръгнати нещата, е, става дума за процес, за това колко, е, как се изпълнява задълженията Армения. Значи, ако Армения действа бързо по законодателните или други въпроси, е, те ще се приближат по-бързо. Има четири отделни блока, има доклади за е, състоянието за напредъка е, и след това предстои политическо решение. Така че важното е сега да се започне с е, процедурите по визовата либерализация, а пък вече колко ще продължат те, е, ще зависи от е, начина на действие и борбата с корупцията, която отражаваше значение на този етап. Благодаря. Благодаря, господа и е, дами. Благодаря ви за изказванията, за отговорите на въпросите. Е, Чувствате се поканени да останете тук. Е, може би следващата дискусия по тези страни може, ще представлява интерес за вас следващите 15 минути. А сега аз бих искал да минем към второто разглеждане на проекта доклада, изготвено е, е, съвместно от е, госпожа Андри Киене и господин Флекенштайн и това е по препоръката на съвета, комисията и външната служба по изтъпното партньорство. Знаете, че на 14 септември в Страсбург е, беше е, разгледан е, този доклад. Сега, това беше първият преглед, сега е вторият, вторият, преглед. Ще дам думата на докладчиците. Госпожа Андрия Киене за 5 минути, след което господин Флекенштайн и след това кратка дискусия. Кнут ли ще започне? Добре, Кнут да, смен, е, е, сменихме си, е, сменихме порядъка. Миналия път беше първа колегата, сега съм аз. Това само в себе си е признак на добро сътрудничество. То сочи, че е, ако по някои подробности не сме е, непременно на едино мнение, възможно е да намерим компромиси или е, по същество, или пък когато знаем, че някои въпроси могат да бъдат решени на по-късен етап и не е необходимо директно на момента да, да представим непременно различията, а по-скоро това, което ни обединява. Благодаря благодаря на е, съдокладчицата и докладчите в сянка и на е, колегите, е, мнозината колеги, които внесаха изменение по доклада. Сърцевината на този доклад аз няма да навлизам тук в подробности. Вие сте го чели, предполагам. Сърцевината е, е основно е, са параграфите Хикс и Y. Това е компромис е, 26. Грузия, Молдова и Украина е, си позволиха така е, доста лобистка работа в положителния е смисъл на думата, за да се е, формира една перспектива за тях първо, целите на източното партньорство са политическо асоцииране, политически диалог съответно и економическа интеграция, съответно по-тесни економически връзки. Второ, разбира се от само себе си, че в крайна сметка ще дойдем на член 49 от Европейския договор е, за всички е, държави членки и е, именно приноса на е, съответните държави към е, ценностите на Европейския съюз и спазването им. И трето, спазване принципите на демокрацията, правовата държава и основните права и мисля, че тук също сме на едно мнение по съществените неща. Доклана в е, така основата на, на този доклад е споразумението за асоцииране и по-нататъчните споразумения е, свързани с Европейския съюз. Е, те са доста амбициозни, следващи, така че да могат да се предприемат и следващи стъпки. Но всички стъпки трябва да бъдат предприяти не само от управляващите, но и от гражданското общество. Е, и някои други страни, които в момента нямат, е, не искат да сключат е, споразумение за асоцииране с нас, също трябва да прилагат в своите страни такива важни реформи. Ние не разглеждаме партньори втора категория, всички за нас са равни с Армения, ще сключим следващото споразумение след, с, с Азербайджан. Водим преговори за ново партньорско споразумение по-малките е, групи, които участваха в е, среща на върха, през, е, които ще участват в среща на върха през ноември, ще кажа няколко неща за тях. За моята политическа група е важно отдавна констатираните резултати да бъдат обнародвани, да бъдат представени ясно и разбираемо също така да бъдат формулирани много ясно и точно и предстоящите задачи, както и нещата, които все още не са, не са, не са а, изпълнени, осъществени или пък такива, които не задоволително се, се изпълняват. Бихме могли а, е, и двете страни да, за, за да могат е, всъщност и двете страни да са доволни от това, което е постигнато. Трябва да а, поговорим за това какво означава от една страна да се защитаваме е, и от Русия, между впрочем, но, например, ако в дадена страна, когато става дума за малцинствата, и тяхното образование, например в Украина, основно училище в това отношение, България, Полша и други. Също това се отнася до страни като България, Полша и други. Само два примера давам, има и други. Когато става дума за друго, за НПО-тата, там демокрацията понякога се ява трудна глава особено когато изважда на човек на преден план една конкретна е, клиентела, така да се каже. Не, няма да спомена чужда агентура. Но тази дискусия трябва да се води в този дух по-нататък. И в Украина, и в Молдова, и в Грузия, и в въпросите три страни. Целта и смисъла на източното партньорство е свобода, да, да, да живее в мир, разбирателство и в, с всички членове на партньорството. И същото партньорство може да бъде успешно само ако успеем, както и нашите източни партньори, ако успеят да да отбележат на тази среща на върха конкретни напредък но трябва да има и перспективи, разбира се, не най-далечната перспектива, но и е, така да бъде очертан пътя до, до, към тази перспектива е, с конкретни е, примери, например като Шенген или други въпроси. Предпоставката обаче, обаче е важното е да не създаваме е, е фалшиви иллюзии и е, да не пораждаме фалшиви надежди, защото в противен случай ще има обратен ефект. Благодаря. Благодаря много на Кнут Флекенштайн. Thank you very much. First of all, I wish to thank my colleague. Госпожа Андрикиене, благодаря много. Искам да благодаря на колегата Кнут Флекенштейн за отличното сътрудничество. Когато се работи с двама докладчици от различни политически групи. Това не е нещо обичайно в Европейския парламент и не е, не е лесно, но се надявам, че ще успеем да постигнем съгласие. Искам да благодаря на докладчите в Сянка за тяхното сътрудничество. Бяха подадени 232 изменения и изготвихме 32 компромисни изменения и едно устно изменение, договорени със съгласието на всички политически групи. Повече от 90% от всички подадени изменения вече са покрити от тези компромисни изменения. Така че утре не очаквам да има каквито и да било изненади при гласуването по този документ, но разбира се, все още има какво да направим с господин Флекенштайн, ако е, за случаите, е, при които може да се окаже, че някое компромисно изменение не се приема и трябва да се премине към гласуване е, на измененията, включени в него, едно по едно. Тези препоръки са достойни за вашата подкрепа, не само защото съм докладчик. Те са достойни, защото отразяват основните приоритети на източното партньорство и също така, защото са насочени напред към бъдещето. Документът е добре балансиран и е амбициозен. Основният въпрос тук са три, е, е Украина, Грузия и Молдова. Три основни партньора – и е много важна диференциацията. Трябва да се прилага принципа повече за повече и по-малко за по-малко. И трябва да си има предвид, че не може да се работи с едни и същи модели навсякъде. В нашите проекта препоръки днес аз казах, че те са амбициозни и те действително са амбициозни. Говорим за споразумение за партньорство плюс. Говорим за Шенген. Говорим за митнически съюз. Говорим за енергиен съюз. Говорим за цифров съюз. Всички тези въпроси са включени в нашия документ. И така, благодаря, колеги, благодаря и за подобните изменения. За мен беше удоволствие да работя по, по този текст. Благодаря на двамата докладчици. Сега преминаваме към кратки изказвания на докладчиците в сянка. Част Янък. Съвсем накратко. Обсъждали сме темата и по-рано и съм присъствала на преговорите по компромисните изменения. Познавам темата изключително добре. Самият аз бях докладчик по същата тема преди 10 години. И моята политическа група винаги е смятала, че трябва да засилим своето участие на принципа по- повече за повече, т.е. по-широко участие за по-добри постигнати резултати. Нещо, което спомена и госпожа Андрекиене. Е, трябва да се имат предвид и е, принципите от 2009 година, е, и с които излязоха са председателите на групата от Минск. Това са. И, има принципи, които може би се конкурират едни с други и в международното право, когато има такава ситуация, трябва да се намери някакво трето решение. По въпроса за Нагорно Карабах трябва да си има предвид, че и правото на самоопределение трябва да бъде признато. смятам, че компромисните изменения са добре изготвени, добре структурирани. Европейският съюз в момента се занимава с множество важни въпроси. Въпроса с Брекзит, миграцията, промените в климата, но не трябва да губи от поглед и факта, че има много страни, които имат силни евроатлантически аспирации и които гледат към нас като олицетворение на демокрацията, върховенството на закона, просперитета и мира. И трябва да продължим да протягаме ръка на своите приятели, включително и на Армения, която е, е под натиска на Русия и за това не успя да подпише споразумение за свободна търговия с Европейската економическа общност. Но външната политика на Армения взема предвид ролята и значението на Европейския съюз. А, Евроазиатския економически е, съюз остава допълнителна перспектива. Ясно е, че Армения трябва да поддържа добри връзки и с двете страни. Моята политическа група има много силни позиции по въпроса за Украина и за руската експансионистка политика. Там ще продължим да ги заявяваме. Благодаря. Хелмут Шолц. Благодаря двамата докладчици за това, че представиха доклада. Наистина, обществата не само в съседните страни на изток, но и в Европейския съюз е, съм е, със сигурност, с интерес е, гледат към предстоящата срещна върха сега как ще се справим с сложните вътрешно политически, вътрешни обществени въпроси в отделните държави, ще видим. Но в момента селени, миньори, студенти поставят въпроса в тези държави поставят въпроса какво ще ни донесе на практика, какво ще ни донесе за мен е, тази е, политика на Европейския съюз. И тук се крият проблемите. Според мен източното партньорство, политиката за източното партньорство е важно да посочи перспективи на, от тук нататък е, Чухме го и от е, тримата докладчика тук е, за изпълнението, е, но преди всичко ние трябва да си, напиш, да си свършим работата, да окажем масивна подкрепа на всички 28 държави членка, но и на но и на е, тези е, въпросни е, държави. В тази връзка още нещо искам да кажа. Ние въпроса за условията и от там макрофинансовата помощ, това са важни неща, на които трябва винаги да наблягаме, защото ни трябва механизъм и съответните критерии и показатели, които да, по които да съдим. Второто връзката с Руската федерация. Според мен не бихме могли да се правим, че че е, това развитие не е предначертано. Трябва ни механизъм, който наистина да е, дава. Е, е, да начертае пътя от тук до целта. Не може непрекъснато да, да предписваме, е, да продължаваме санкциите. Трябва е, тук в парламента е, да помислим за това как да направим така, че сложните отношения с Руската федерация е, е, как да решим това е, в контекста на връзките ни с тези три въпросни държави. Благодаря, господин Шолц. С това можем да приключим разговорите по темата. По доклада ще гласуваме утре сутринта в 9 часа. Благодаря много на гостите за това, че присъстваха тук. Благодаря и за положения труд. Е, дами и господа, уважаеми колеги, с това преминаваме към точки 6 и 7. Тези две точки в дневния ред са, ще бъдат обсъдени съвместно. Те са сключването на споразумение за партньорство с е, Нова Зеландия. Зеландия. Ще е, е, бяха подадени 48 изменения. Докладчикът ни Чарлз Танък е предложил две компромисни изменения. Давам му думата. Може ли е, онези, които напускат залата, да го направят възможно най-тихо? Um, Please, uh, Charles. Mr. Chairman, yes. Well, following the successful passage of CETA and the... След успешното одобряване на споразумението с, с Канада, по което аз бях а, докладчик, и Канада, страна, която е важна за нашето като стратегически партньор, Ам, сега работим по споразумението с Нова Зеландия. А, то се нарича малко по-различно споразумение за партньорство. споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и Нова Зеландия. От октомври миналата година работим по този доклад. Сега преминаваме наближаваме ратификацията. Смятам, че напредъкът на работата по този конкретен по това конкретно споразумение е доста гладък и е, се радваме, че има съгласие е, между представителите на е, почти цели политически спектър. 48 са само подадените изменения и само две компромисните изменения. Това е рекордно нисък брой, нещо, което ни показва колко гладко тече работата. Нова Зеландия е основен демократичен партньор за нас. Тя споделя нашите основни ценности, демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и е тясно свързана с Европа. Радвам се да подкрепя всички, почти всички изменения. Двете компромисни изменения бяха изготвени за целите на уточняване на някои елементи, свързани с, фак... с фактите, а не за да се обединят подадени изменения. Радвам се, че има и а, положително споменаване е, на предлаганото споразумение за свободна търговия Европейски съюз Нова Зеландия. Политическото споразумение, разбира се, е нещо отделно, но политическите ем, партньорства и е, търговските партньорства обикновено вървят ръка за ръка. Радвам се, че успяхме да споменем и ролята, която играе Нова Зеландия. Една малка страна, много далече от тук, но тя играе непропорционално голяма роля в международните отношения, включително реадмисията, спораз... операциите е, срещу пиратството, борбата срещу международния тероризъм, военното им присъствие в Афганистан, например. Освен това, има и някои упоменавания на ролята на Нова Зеландия за борбата срещу промените в климата – посредством амбициите Нова Зеландия да стане много по-низко въглеродна економика. Тоест и по тази област имаме общи цели. Откакто е изготвих дебат, е, доклада и е, обсъдихме нещата в комисията до последния път, се проведоха общи избори в Нова Зеландия на 28 септември и сега ще видим как ще се развият нещата. Няма партия, която да е получила пълно мнозинство. За това ще се наложи да има коалиция или Зелената партия да бъде включена или партията Нова Зеландия пред всички. Надявам се да стане зелената, а не е, Нова Зеландия пред всички, защото Нова Зеландия пред всички са открито евроскептични. Но се намалява броя на хората, които гласуваха за тях, така че се радвам, че поне в Нова Зеландия популизмът получава по все по-малко подкрепа за разлика от това, което се случва тук в Европа. Та или иначе е, нещата вървят гладко, очаквам да минат гладко и утре при гласуването, разчитам на колегите за подкрепата. Благодаря на Чайл Станък. Сега да дам думата на присъстващите докладчици в Сянка. Господин Онгоряно от НП. Господин Онгоряно, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на господин Танък за отличната му работа по този доклад. Мисля, че всички можем да се съгласим, че Нова Зеландия е съмишленик на Европейския съюз и съгласието по, по решението на съвета отразява това. Ясно е, че Нова Желандия споделя нашите ценности и е част от същото от нашето семейство. И по съвсем естествен начин подобията и приятелствата могат, трябва да прераснат в партньорство. Е, партньорството е важно за е, откриване на търговски преговори с Нова Зеландия за споразумение за свободна търговия. Радвам се, че има силен консенсус между политическите групи в парламента споразум... за споразумението за партньорство е, че споразумението за партньорство между Европейския съюз и Нова Зеландия е добра основа за споразумение за свободна търговия. Анди Кристия, социалисти и демократи. От името на социалистите и демократите искам да благодаря на докладчика господин Танък и на своите колеги докладчици в Сянка за, твър... за ясния, всеобхватен текст, представен от господин Танък преди начало, преди лятното прекъсване на работата на парламента. Подадохме някои изменения. Нова Зеландия и Европейския съюз да са на партньори, които споделят общи ценности и затова трябва да се засилят политическите отношения, да се засили политическия диалог и да подобрим сътрудничеството в много области. Е, и така, колеги, сигурен съм, че гласуването в е, нашата комисия утре ще доведе до изпращането на един силен и е, добре изготвен текст в пленарна зала. Благодаря на Анди Кристия. Няма никой друг, който да желая да се изкаже. Добре. Гласуването в нашата комисия ще се проведе утре, а дебатът най- в пленарна зала най-вероятно през ноември. Преминаваме към точка 8 и 9. Движим се добре по графика. Ще имаме кратък обмен на становища за споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Казахстан. Радвам се, че няма, много, няма изменения, които да противоречат на препоръките на госпожа Яконсари, нашата докладчица, за това да се даде съгласие на парламента за това споразумение. 30 компромисни изменения подад... са изготвени възоснова на 137 изменения. Има и допълнително 11 изменения от комисията ИНТЕ. Госпожа Яконсери, заповядайте. Много благодаря. Моят проектодоклад е, получи, както вие споменахте, 147 предложения за изменения и повечето от тези изменения изразяват опасенията на моите колеги, които бяха споменати и по време на дебата при предната ни среща. Освен въпросите по външната политика, повечето изменения са свързани с конкретни опасения за човешките права и свободи в Република Казахстан. Нека да обясня и да подчертая, че а, действително Европейския парламент очаква Казахстан да придвижи досието за човешките права и свободи, да освободи активистите и лидерите на синдикатите, които са в затвора. Затова така ще представя по компромис 4 устно изменение. Чухме се с четири а, от тези а, активисти, които са освободени. Това е добра новина. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. В гласуването е утре сутринта, както по резолюцията, така и по предложението за споразумение. Благодаря. господин Кука от Европейската народна партия. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика за това, че тя успя да ръководи този процес, да състави доклада и също на докладчиците в Сянка. Миналата седмица имахме доста полезна среща и а, ние взех, си водихме записки и а, искаме да изпратим а, ясно послание, че в заключенията се отбелязват положителните напредък, положителния напредък в Казахстан и ангажираността на на Азахстан към Европейския съюз. Е, Европейския съюз е важен за Казахстан. Е, Европейския съюз а, и държавите членки на Европейския съюз за първ път работят по такова споразумение. Освен това, Република Казахстан играе важна роля и е водеща страна в атомното разоръжаване. Освен това, в тази част на Азия Казахстан е важен фактор – и искаме те да продължат да играят тази важна роля. Е, придружаващото споразумение позволява работа върху свободата на а, е, религията, а, е, медиите, човешките права, нещо, което е подкрепено от Венецианската комисия и а, парламентарната асамблея на съвета на Европа трябва да се насърчи ефективността на Казахстан. Затова смятаме, че споразумението, предложението е добре балансирано. Господи, благодаря на Едуард Кука, последния ни оратор. Благодаря. Благодаря на докладчицата и за нейната много добра позиции и така много добрия начин, по който работи по тази трудна материя. Аз съм съгласен с преждеговорившите, че е, за ЕУ е важна глобалната стратегия. Важно е да е, изградим едно по-здрава връзка и партньорство с Казахстан, но положението продължава да е сложно. Економическото положение в е, Казахстан, економическия е, е, напредък обаче не върви паралелно с напредък в други въпроси е, имаме доклади от е, е, неправителствени организации за 123 нови случая на изтезания и нехуманно отношение към хора или хвърляне в затвора на хора, които са излезли на мирна демонстрация някакви политически затворници биват осъдени на 5 години затвор, просто защото по Фейсбук са изказали критично мнение. Една много важно е да се е, е, задълбочават връзките между Европа и Казахстан, но трябва да сме внимателни и да, е, да внимаваме да не така, че с економическо развитие, отношение на економическо, с развитие на економическите отношения да даваме тласък и на е, човешките права там. Благодаря. Е, сега още двама. Господин Танек и господин Пейт, нашата група също ще подкрепи този доклад. Това е, е отличен доклад и доста интересен повече при, от 10, преди 10 години източното партньорство а, и а, добросъседството а, обсъждахме тези въпроси. Тогава аз предложих да се включи Република Казахстан, защото те играят а, стратегическа роля в. А, този регион. Не само заради големите си размери и заради природните ресурси, а също това е много успешен модел за мирно и проспериращо общество, където заедно живеят различни а, етнически, религиозни и лингвистични мълцинства. Това е голямо постижение предвид а, комунистическото си наследство. В този смисъл мисля, че Казахстан може да ни учи на много неща, как да се справяме с интеграцията, как да живеем съвместно, предвид различните религии и етноси между държавите членки. За това в годините съм изследвал какво са правили Република Казахстан по този въпрос, защо има толкова ниско ниво на радикализация. Разбира се, човешките права все още са въпрос, както беше споменато, и по-точно правата на работниците. Има място за подобряване в този аспект – но като цяло Казахстан е прекрасна страна, забележителна страна и трябва да научим повече за тях. Повтарям това от много а, години. Пред тях има невероятно бъдеще. Този доклад и споразумението са именно в а, тази а, посока за присъединяване към а, СТО. Още веднъж, това е, е полезен партньор, защото е буфер между Европейския съюз и Русия в търговските взаимоотношения. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Останек. Уважаеми колеги, Алде Груп също подкрепя този доклад. Е, смятаме, че действително този доклад е доста балансиран подчертани са политическите и економическите взаимоотношения с Казахстан. От друга страна се подкрепя насърчаването на защитата на човешките права. От друга страна трябва да работим за излизането от, въпро... от затвора на активисти съгласен съм, че ако се сравни Казахстан с други страни, действително Казахстан се развива много добре, защото и двете страни са заинтересовани и в Казахстан видяхме доста напред, особено що се отнася до економическата сфера. Там имаше забележително развитие. Още веднъж искам да подчертая колко са важни отношенията между Казахстан и а, Европейския съюз. В този доклад са споменати някои имена, но за съжаление все още има други имена на активисти, защитници на човешките права, а, синдикалисти, Кошак Баев а, и други, които а, са а, осъдени е, разбира се, този проект доклад не покрива всички имена, но е, и съществува все още проблема с човешките права в заключение. Надяваме се, че Казахстан вижда нашия доклад и готовността на Европейския съюз да, е, да развиват нашите взаимоотношения като знак на добра воля от страна на Европейския съюз и се надяваме, че също е, ще реагират по е, отношение на човешките права и е, европейските взаимоотношения и ще отговори бързо в този смисъл. Много ви благодаря. Благодаря, господин Пейт. Някакви други коментари? Ако нямате други коментари, то тогава докладчика иска ли да каже нещо? Не. Гласуването ще е, се проведе утре и гласуването в пленарна сесия най-вероятно през ноември. Благодаря за вашите изказвания. Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Господин Виган, е, Виган тук ли е? Ако господин Вигант не е тук, то тогава тази точка няма смисъл, за това няколко минути ще изчакаме. Най-добре останете в залата, моля. Отбележете, че точка 10 е в камерен състав, т.е. всички, които не са, нямат право да присъстват по този дебат, могат да напуснат сега залата.